Добър ден! Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Продължаваме работа. Разполагате с проекта на дневен ред. Не са внесени искания за промени. Заседанието ни, както винаги, ще се излъчва на живо по интернет. Искам да приветствам сърдечно с добре дошъл наш нов член, господин Кун от групата на социал-демократите. Добре е дошъл. Радваме се на всеки свой нов член. По точка 2 ще ви запозная с езиковия режим на заседанието. Той е включен в бюлетина на комисията ни. В 4 часа предстои да гласуваме, затова моля пригответе си електронните карти за гласуване. Протоколите на, от заседанията от 13 февруари, 27 и 28 февруари са налични. Ако до края на заседанието не внесете възражения, протоколите ще се считат за приети. Преминаваме към <clears throat> следващата точка Точка четвърта – разходна ефективност на седмата рамкова програма за научни изследвания. Са докладчици са колегите Длабайова и Аяла Сендер. Госпожа Аяла Сендер, за съжаление, е болна. Желаем и скорошно оздравяване. Ще дам думата на госпожа Длабайова. Вероятно, поради заболяването на госпожа Аяла Сендер, срокът за внасяне на измененията ще се удължи с една седмица. Т.е. ще е на 3 или 4 април. Ще изясним това до края на разискванията по тази точка. Мартина, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Наистина съжалявам, че и днес, днес не може да участва. Ще се опитам до някъде да я заместя, но докладът е плод на съвместната ни работа. Много е важно за това по време на разискванията да следите текста. Ще изслушам коментарите ви и ще ги предам на Инес. Проведохме много интересно и ползотворно сътрудничество по този проект от доклад. Като човек, който обръща по-голямо внимание на изпълнението, допълнителната стойност и ефективността, се радвам, че можем да ви представим този доклад в който констатираме, че комисията като цяло е управлявала седмата рамкова програма по разходно-ефективен начин, че е взела предвид и будещите загриженост моменти. Рамковата програма разполага с 55 милиарда, което съответства на около 3% от общия размер на разходите за научно-изследователски дейности и новаторство в Европа и около 25% от финансирането за конкурентоспособност. Групата на високо равнище през ноември 2015 година, състояща се от експерти, констатира, че програмата се е овенчала с успех. Констатира първо, че е допринесла за върхови постижения в научните изследвания, че е допринесла за финансирането на новаторски научни изследвания по програмата ИДЕИ. Допринесла е за насърчаване на малките и средни предприятия, както и за създаването на култура на взаимодействие. По тази програма са били създадени всеобхватни мрежи за справяне с тематични предизвикателства. Били са подпомогнати по програмата хора, отделни учени в Европа. Така е бил създаден свободен пазар за научните изследователи. Не на последно място по програмата е било инвестирано и в инфраструктура. В рамките на 7 годишния период по тази програма са били внесени над 139 000 предложения за научни изследвания. От тях са били подбрани 25 000 проекта с най-високо качество. Те са били финансирани. В програмата са участвали 20 000 организации организации, повечето от които университети. На университетите са се падали 44% от финансирането. Научно-изследователските и технологичните организации са били на второ място с 27%, след тях са се наредили малките и средни предприятия с 13%, а след тях големите и средно големи дружества с 11%. Има обаче и някои недостатъци. Трябва да има повече гъвкавост по бюджетите на отделните подпрограми. Наистина поставям акцента върху е, гъвкавостта. Трябва да има също така и едина ставка при възстановяването на разходите. Трябва да се въведе системата на единен одит, трябва да има и единен портал за участниците. Трябва също така да вземем предвид и последиците от Брексит. Великобритания ще напусне Европейския съюз, което ще се отрази не само върху европейския бюджет, ще се отрази и върху бъдещето на научните изследвания и развойната дейност в Европа, ще се отрази и върху работата на екипите от научни изследователи, тъй като в тези екипи има много британци. Великобритания е получила 1,27 милиарда евро под формата на безвъзмезно финансиране през 2014 година. 1,18 милиарда евро са били предоставени на страната през 2015 година. Това е най-високият дял от финансирането на Европейския съюз, предоставено на отделна държава членка през тази година. За това би ми било интересно да узная какво е виждането на Комисията за бъдещето на взаимодействието между научно-изследователските екипи в Великобритания. Разходната ефективност на програмата трябва да бъде анализирана важна, наред с економичността, ефективността и ефикасността и така както го изисква доброто финансово управление. Трябва да се направи оценка и на това дали са били постигнати целите на политиките. В областта на научните изследвания и новаторството тези анализи понякога са доста трудни. Доста трудно е да се установи дали е имало добро финансово управление. Понякога, дори ако няколко поредни проекта се провалят, научните изследвания могат да се придвижат с крачка напред. Дори когато стигнат до задънена улица, има възможности за нови перспективи. Именно това е едно от основните предизвикателства в тази област. Не е трудно да се установи откъде проистича добавената стойност. С това ще приключа. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще се запозная с вашите коментари и предложения за изменения по доклада. Благодаря и на Инес за съвместната ни работа. С удоволствие ще ви изслушам сега. Благодаря. Веднага ще дам думата на представителя на комисията, господин Уеб от Генерална дирекция научни изследвания. Благодаря. Благодаря за доклада. Запознахме се с него с голям интерес. Осъзнаваме, че сме постигнали успех в някои области, но че има и недостатъци, с които трябва да се справим. След няколко месеца ще проведем съвместно изслушване с вас, което ще е много полезно с оглед на подготовката на девета рамкова програма. Постигнахме напредък по изпълнението на Хоризонт 2020. Много е важно да си разработим целите за политиките в бъдеще. Трудно е в тази област обективно да се докаже разходната ефективност. В доклада изисквате да има по-подробна методология за изчисляването на разходната ефективност на доброто финансово управление. Ще предоставяме повече информация по въпроса в годишните си доклади. По въпроса за Брексит нямам правомощия да се изказвам подробно по този въпрос. За всички е ясно, че Обединеното кралство е сред основните участници в тази програма. Ние в ресорната генерална дирекция се надяваме, че ще продължи активното участие на Великобритания. Британските учени биха искали да продължат да участват в програмата, но всичко това ще е обект на предстоящите преговори. За момента не мога да ви дам повече информация. Благодаря ви за доклада. Ще продължим с удоволствие да работим с вас включително и последващата рамкова програма. Благодаря. Мислех първо да ви изслушам, но не се изказахте толкова подробно. Според нас има проблеми с тази програма. Бих искала да знам колко са висящите съдебни производства, спрямо кои държави членки са заведени по колко случая има разследвания на Олаф, по кои случаи Олаф е приключил работа, по кои не. В доклада се констатира, че около 59% от финансирането е било обект на одит. А какво ще стане с останалия процент от финансирането? Ще бъде ли аудитиран и той? Няколко думи за фиксираните ставки. Имаше много голям проблем с прилагането им с обратно действие. Какво правите по въпроса в момента и какво смятате да предприемете в бъдеще по отношение на фиксираните ставки? Това бе всичко от моя страна в началото на разискванията. Не виждам други желащи да се изкажат. Господин Уеф. Okay. Um, for the number of legal procedures, number of OLAF cases... Броя на заведените съдебни дела, на решенията, по които са постановени. Ще мога да ви дам по-подробна информация, е, като ще унагледя информацията в списък. 59% са вече обект на одит. Е, исканията за рамбурсиране бяха разгледани по смисъла на правилата. Ако погледнете обаче някои от исканията и бенефициентите, ще видите, че те са добри и това ни кара да се чувстваме уверени за останалите заявления. Ако можем да отговорим на тези, така ще ще можем да отговорим на останалите, което означава, че 59% от тях могат да бъдат покрити, пряко или не. Останалите не бяха проверени. Това беше просто една представителна извадка, над която направихме проверка. Смятаме, че имаме програми, които покриват различни области, понякога отиваме дори твърде далеч казахме, че в рамките на Хоризонт 2020 максимум 7% от бенефициентите ще бъдат подложени на проверка. Относно плоските ставки, в Хоризонт 2020 те в момента са ясни, няма да се изчислява с задно действие ставката. Ако има някаква промяна в седма рамкова програма, ще се радвам, но едва ли ще го постигнем. Не зная какво се има предвид тук при изчисляване на плоската ставка с задна дата. Въпросът бе какъв е делът на сумата изплатена по фиксирани ставки в рамките на седма рамкова програма. В какъв размер са били проверките на съобразността на тези изплащания по фиксирана ставка. Задавам този последен въпрос, тъй като в пресата постоянно се твърди, че е имало такива последващи проверки. Тези последващи проверки са довели до известно раздразнение, меко казано, сред бенефициентите, поне според твърденията в печата. Uh, uh. Много изчисления трябва да се направят при определянето на фиксираните плащания в комисията. Имаме е, предвид някаква сума, но не смятам, че има някакви големи безпокойства по въпроса. Наистина не се проверяват фиксираните плащания. Това просто е сума, която бива изчислена. Някой поиска да цитирам проценти. Писменно ще ви отговоря. 20% и 60% са фиксираните плащания за непреките разходи в седма рамкова програма. А за останалите ще ви предоставя допълнителна информация. Благодаря ви. Не, ме, не съм заболяла все още от деменция, така че запомних какво ми обещахте. Би било наистина добре да получим такава информация. Ще ви го припомня. Накрая думата има докладчицата. Much, Благодаря, госпожо председател. Нуждам се от повече време, за да навлезам в по-подробна дискусия. Аз самата ще внеса изменения, колегите също, така че в измененията, които ще внеса, ще насоча внимание върху гъвкавостта, върху упростяването, по-доброто, по-добрите насоки, които трябва да се предоставят на бенефициентите, по-доброто участие на индустрията и на бизнеса в програмата. Това ще е духът на моите изменения за да имаме малко по-широко обхватен текст в крайна сметка, защото при е, този текст имахме някои ограничения във броя на думите. Бих искала да е, благодаря за отговорите, които ще ни предоставите и които са необходими за изготвянето на проекта доклада. Ако има допълнителни въпроси, ще ги зададем. Благодаря ви. С това приключихме разискванията по тази точка, тъй като гласуването е предвидено за 4 часа. Въпросът сега е дали можем да пристъпим към гласуване. Дали политическите групи могат да доведат тук онези, които трябва да гласуват. По доклада за защитата на финансовите интереси и доклада на колегата номер 5. Добре, тогава пристъпваме към точка 5. Гласуване по годишния доклад за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борба срещу измамите. Докладчик е колегата Питера. Би било добре поне да имаме списък за гласуване. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen. Искам да ви обърна внимание, че когато гласувахме по освобождаването от отговорност, забравихме да гласуваме по становището на Комисията по правни въпроси за Европейския съд. Много съжаляваме, беше включено в списъка за гласуване. Нека за това сега започнем с тази точка. Освобождаване от отговорност на Европейския съд. Имате думата. Госпожо председател, бихме ли могли да изчакаме 5 минути, защото не всички колеги все още са тук. Прекъсваме заседанието за 5 минути, след което ще продължим с гласуването по становището на Комисията по правни въпроси за освобождаването от отговорност на Европейския съюз. След това ще гласуваме за финансовите интереси. Ich sehe, dass die Reihen sich füllen. Виждам, че редиците се запълват. Гласуваме по становището на Комисията по правни въпроси за освобождаването от отговорност на Европейския съд. Може ли да гласуваме блок? Има ли възражения? Не. Гласуваме по Юри 4, Юри 6, Юри 7 и Юри 9. Няма възражения срещу гласуването анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се с единодушие. Благодаря. Свършихме и тази работа. Преминаваме към защитата на финансовите интереси на Съюза. Госпожа Питера е докладчик. Иска ли да вземе думата? Pani przewodnicząca, tylko хотям powiedzieć, че zmieniłam благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че промених препоръката си по Либе 5. Първоначално предложих да гласуваме за, но междувременно стигнах до извода, че трябва да поставим минус в списъка за гласуване. Ja, auf der Seite 3 finden, finden Sie das, Seite 3. Страница 3, точка 8b, нова. Много дълго гласуване. Компромисно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 32. За, против, въздържали се, приема се.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 против въздържали се, приема се 100 за, против въздържали се, приема се 102 за, против въздържали се, отхвърли се 103 за, против. Може ли да проверим 103? Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 някои колеги не вдигат достатъчно високо ръка. Гласувайте. Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. 113 за. Против. 112 е за. Край на проверката. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114, 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116, две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Реги 10 за, против, въздържали се, приема се. Реги 12 за, против, въздържали се, приема се. Реги 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 117, две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се 121 за, против, въздържали се, приема се 122 за, против, въздържали се, приема се компромис 5 за, против, въздържали се, приема се 126 за, против, въздържали се, отхвърля се 126 за, против, въздържали се, приема се 127 за, против, въздържали се, отхвърля се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 176 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се.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 обхванати от е, Либе. Цялото, включено и цялото становище на Либе. Подлагам на гласуване целия доклад на гласуване, чрез поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с е, консенсус. Поздравления! Благодаря ви. Сега ще гласуваме. годишният доклад относно контрол на финансовите дейности на ЕБ за 2015 година. Докладчик, го, докладчик господин Али. Искате ли думата, господин докладчик? Искам да благодаря на всички докладчици в е, Сянка. Мисля, че свършихме добра работа. Имаше. Осъществихме координация между всички докладчици от Конти и от другите комисии. Това е всичко. Благодаря ви. Предстоят още 184 изменения. 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, може и списък за гласуване от моята група. Изменение 3 за против въздържали се. Може ли да проверим? Изменение 3. Край на проверката. Отхвърля се. 4 за против въздържали се. Може ли да проверим?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 12 за, против, въздържали се. Може ли да проверим 12? Край на гласуването. Приема се. 13 пада. 14 пада. Изменение 15 за, против, въздържали се. Приема се. 16 и 17 за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 128 за, против, въздържали се. Може ли да проверим? Край на проверката. Отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. Може ли да проверим 131? Край на гласуването. Отхвърля се. Сто за. Извинявайте, 132 за против, въздържали се. Може ли да проверим? Край на проверката. Приема се. 134 за. 133 за. Против, въздържали се, отхвърля се.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 Отхвърля се. 146 за, против, въздържали се. Приема се. 147 за, против. 147 за, против, въздържали се. Може да проверим 147. Отхвърля се. 147 за, против, 148 за. Против. Отхвърля се. 149 за. Против. Въздържали се. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 151 за. Против. Въздържали се. 152 за. Против. Въздържали се. Приема се 153 пада, 154 за, против, въздържали се. Приема се. Може ли да проверим 154? Check is over. Край на проверката. Отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 155. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля съм. 156 за, против, въздържали се. Да проверим 156. Приема се. Благодаря ви за участието. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. Режи 4 за, против, възради се, приема си. Режи 6. Може ли да гласуваме Амбок Реги 6 до Реги 12? За, против, въздържали се, приема се. Подлагам на гласуване целия доклад. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 16 за, 1 против. Поздравление за докладчика. Благодаря. Стигнахме до края на гласуването. Преминаваме към точка 8 в дневния ред, тъй като докладчикът за следващата точка все още не е тук. Преминаваме към точка 8 от дневния ред, специален доклад номер 24 от 2016 година, правилата за държавната помощ в областта на политиката на сближаване. Докладчик е колегата Али. Компетентният член на Сметната палата е господин Херикс. Добре е дошъл. No, auf der Sonnenseite des Lebens. Ja, Sie erhalten auch gleich das Wort. Веднага ще ви дам думата, за да ни представите специалния доклад на палатата. фрау Фласиценде. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, съвсем накратко ще ви запозная с основните констатации в нашия доклад за държавните помощи в политиката на сближаване. Нека започна с една по-обща констатация. Предоставянето на държавна помощ принципно е забранено по силата на учредителните договори. Има някои изключения, като отделни сектори или географски райони. Общият размер на разходите за държавни помощи за периода 2007-2013 година е бил 504 милиарда евро. 139 милиарда евро са били предоставени по фондовете за политиката на сближаване. Обхватът на одита ни се отнасяше до нивото на не на правилата за държавните помощи. Сравнихме броя на установените от палатата редности на тези установени от Европейската комисия и от държавите членки. След което направихме анализ на грешките, анализирахме и коригиращите действия от страна на комисията, както и новите действия, предложени от комисията за периода 2014-2020 година. Ще премина към основните ни констатации. Грешките, свързани с държавните помощи, са допринесли с 13,5% към изчисления процент от грешки от 5,7% по политиката на сближаване за 2010-2014 година. Виждате, че е доста голям приносът на грешките, свързани с държавните помощи. Основните грешки са се състояли в прекомерен интензитет на помощта и липсващ стимулиращ ефект. Генерална дирекция регионална политика и градско развитие и Генерална дирекция заетост, социални въпроси и интеграция са установили грешки, свързани с държавните помощи, но според нас не са ги регистрирали в достатъчна степен в базите си данни. Не са направили и добри анализи. Тоест не е възможно възоснова на базите данни да се направи по-подробен анализ на грешките комисията, ако е имало такава възможност, е можела да предприема целенасочени превентивни действия по отношение на отделни държави членки. Генерална дирекция конкуренция пък е извършила хоризонтален анализ въз основа на мониторинга върху програми за държавни помощи за периода 2006-2014 година. Резултатите от този анализ показват, че около 30% от случаите са свързани с проблеми, т.е. има доказани нарушения на разпоредбите за защита на конкуренцията. В пет държави членки е имало 50% случаи на подобни проблеми, да дори по-висок процент, т.е. значителен процент на грешки. На този слайд виждате по-подробен анализ на откриването на грешки. Виждате, че Европейската сметна палата в рамките на одитите си е установила, че около 19% от случаите свързани с ам, държавни помощи са били засегнати от грешки. Подобен е и процентът установен от Генерална дирекция регионална политика. 18,8, а Генерална дирекция конкуренция ГД Комп дори е установила нередности в почти 36% от случаите. На какво се дължат разликите в тези проценти? Дължат се на различната ни методология при подбора на извадки или други дейности. Постигнате и голям напредък на ниво държави членки в рамките на има голяма разлика, извинете, между тези проценти и процента установено държавите членки. Държавите членки по време на своите проверки са установили по-малко от 4% случай на грешки. Тоест, процентът установен от институциите е около 5 пъти по-висок от този установен от държавите членки. Това ни навежда на извода, че компетентните органи в държавите членки при проверките си не са поставили достатъчно акцента върху държавните помощи. Установихме също, че има и недостатъчна координация на ниво комисия, т.е. не е имало обмен на констатации или резултати от анализи в рамките на комисията комисията. Отделните генерални дирекции не са имали достъп до базите данни или пък достъпът им до базите данни на други генерални дирекции и структури е бил ограничен при проекти с допустими разходи от над 50 милиона евро не е имало систематичен процес на консултации между ГД регионална политика и ГД конкуренция. Трябва да кажа, че такъв е бил случаят преди съдебното решение Лайпциг-Хале към края на 2012 година и преди излизането на насоки за държавните помощи. С други думи, били са издавани разрешения за мащабни проекти, по които е възможно да е имало нарушение на разпоредбите за държавната помощ. Възможно е в такъв случай да са били накърнени финансовите интереси на Съюза. През периода 2007 до края на 2012 година комисията издала разрешения за около 44 мащабни проекта. Много малко от тези проекти са били обект на уведомления. Много малък е и броят на коригиращите действия, извършени от страна на Европейската комисия, като се вземе предвид процентът на грешки, установен от двете генерални дирекции. ГД регионална политика е направила 18 финансови корекции за 7 държави членки за периода 2010-2014 година в размер от е, около 95 милиона евро от части има връзка с държавните помощи. Тази сума не е толкова голяма, като се вземе предвид големият размер на финансирането. Генерална дирекция конкуренция е направила само една финансова корекция в размер от 0,3 милиона евро. В повечето случаи държавите членки доброволно са възстановявали сумите. През програмния период 2014-2020 година са настъпили някои промени. Комисията по общия регламент за груповото освобождаване, ГБР в съкръщение, е разширила обхвата си на действие. Случаите, които имат отношение към държавната помощ, са се увеличили на 34 до 90 до 70% от държавните помощи е възможно да бъдат обхванати от груповото освобождаване. Тоест няма да има много задължения за уведомяване, но пък на държавите членки ще бъде делегирана голяма отговорност. Факта, че държавите членки ще носят голяма отговорност, крие голям риск. Възоснова на констатациите на ГД регионална политика и ГД конкуренция, държавите членки са допуснали много грешки по режима за държавната помощ. Ако им се вмени повече отговорност, е възможно да се увеличи допълнително процентът на грешки. Другата промяна за периода до 2020 година е упростяването на режима за стимулиране на големите дружества. Този режим е бил приспособен към режима за малките и средни предприятия. Има също така и по-широки задължения за уведомяването при предоставяне на държавни помощи в по-голям размер, над 5000 евро. Така ще се допринесе за повече прозрачност при прилагането на разпоредбите. Преминавам към следващия слайд, за да ви скицирам накратко другите промени. Предвидени са промени при предварителните условия за държавната помощ, за да се избегнат грешки от страна на държавите членки пет държави членки са доказали, че не са изпълнили условията за споразуменията за партньорство. В резултат от това комисията е предприела редица действия, приела е планове за действие, които трябваше да са реализирани вече към края на миналата година. Само една от общо пет държави членки междувременно е изпълнила изискванията. Комисията е излязла и с общ план за действие за държавните помощи, предвиждащ укрепване на административния капацитет на държавите членки, чрез обучение, повишаване на качеството на базите данни и други. Всичко това са положителни действия, които заслужават да бъдат упоменати. Нека сега накратко ви изложа препоръките ни. Излязохме с 12 частични препоръки, повечето от които бяха възприяти от комисията. Тя не възприе само три от тези наши частични препоръки. Излязохме с препоръка към комисията да подобри надзора, както и последващите действия. За целта комисията трябва да подава повече информация към базите си данни, да ги използва по-често, за да може по-добре да установява типа, честотата, сериозността, географския происход и причините за грешките. Освен това, комисията трябва редовно да следи за това дали държавите членки наистина са в състояние да спазват разпоредбите. Препоръчахме на комисията да приложи и коригиращи мерки в случай, че предоставянето на държавна помощ не е било в съответствие с разпоредбите. Препоръчахме на комисията също така да издава разрешителни за мащабни проекти едва след като има вътрешно разрешение за отпускането на държавна помощ. Трябва да е сигурно, че извършените от компетентните органи на държавите членки проверки са достатъчни като щателност и обхват. Освен това, ще трябва комисията да проучва подробно отделни случаи и да описва видовете нарушения. Друга една наша препоръка се отнася до създаването на централна европейска база данни, така че да бъде изпълнен принципът от Дегендорф. Трябва също така държавите членки да бъдат насърчени да създадат централен регистр за надзор върху помощта Деминимис. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, това бяха накратко основните ни констатации и препоръки. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. Поздравявам ви за този впечатляващ специален доклад по важна тема, на която до момента не сме обръщали особено внимание. За съжаление, господин Али. Благодаря, госпожо председател, скъпи Господин Херекс, една трета от европейския бюджет е заделен за политиката на сближаване, която има за цел да заличи економическите, социалните и териториалните различия в Европейския съюз, да преструктурира индустриалните зони, в които има западащо селско стопанство. По този начин регионалната политика на Европейския съюз има за цел да направи по-конкурентоспособни малките региони и да създаде там нови работни места. време не трябва да забравяме, че държавната помощ е забранена, за да не се стига до изкривяване на пазара. Въпреки тази забрана, в някои географски райони може да се отпуснат определени стойности. Целта на одита беше да се установи нивото на неизпълнение на правилата за държавна помощ в областта на политиката на сближаване. Европейската комисия бе уведомена за случаи, в които има неспазване на правилата, като бяхме уведомени за действията, които в последствие Европейската комисия е предприела. Аз приветствам специалния доклад на Сметната палата, който покрива периода 2007-2013 година и специално внимание се отделя на периода 2010-2014. Разглеждат се дейностите, предприяти от Европейската комисия и се оценява капацитета на държавите членки да се справят с нередностите по отношение на държавните помощи. Така получаваме пълна представа за случващото се в политиката на сближаване. Препоръките също са изключително добри, тъй като те очертават работата ни за в бъдеще. Удовлетворен съм и от отговор на Европейската комисия по специалния доклад и желанието да приеме по-голямата част от препоръките. Някои от препоръките могат да бъдат обсъдени допълнително, но смятам, че ако комисията изпълни изискването, което се вменява на нея, то тогава ще има и по-ефективно спазване на правилата за държавна помощ. Благодаря ви. Пристъпваме към разискванията. И ако не си четяхте всички в момента имейлите, то бихме могли да обсъдим един важен доклад. Но всички си четат имейлите. Добре дошъл на представителя на комисията. Имаме представители на Генерална дирекция регионална политика, Генерална дирекция конкуренция, както и представител на ОЛАФ. Представителя на Генерална дирекция регионална политика. Имате думата. Thanks, uh, Sorry, Благодаря, госпожо председател. Извинявам се. Да, Невнимателно ние внимателно следим задълбочения анализ на Сметната палата, работим в тясно сътрудничество с нея, за да й окажем помощ при определянето на проблемните аспекти във връзка с държавната помощ. Ние не работим само по този доклад, но и в рамките на декларацията за достоверност също а, разгледахме въпроса за държавните помощи за периода 2013-2014 там имахме най-големия процент на грешки в политиката на сближаване. Между 20 и 70% от процента на грешките бяха именно там. Благодарим за извършения анализ и за това, че Сметната палата признава, че след периода, за който се говори и който цитира господин Али, Сметната палата е регистрирала подобрение. По отношение на процента на грешките, вие виждате в годишния доклад от 2015 година, че за тази година 5,8% от процента на грешките са за държавните помощи, но в специалния доклад и в годишния доклад за 2015 година се вижда подобряване на работата на аудиторите по време на одитите за държавна помощ, което ние приветстваме. В нашите препоръки, ние, ние сме приели вече препоръките и работим по някои от тях. Във връзка с плана за действие на Европейската комисия, той бе изготвен от Генерална дирекция Регио заетост и Генерална дирекция конкуренция и неговата цел е да се подобри капацитета на държавите членки да а, изпълнят изискванията по отношение на държавните помощи. Това е една сложна област. От наша страна ние работихме с аудиторската служба, за да се подобри, подобрят аудиторските проверки. През 2015 година имахме подробен чек-лист във връзка с одита за държавните помощи. Той бе изготвен от Гарант дирекция конкуренция като компетентните органи на държавите членки трябва също да споделят чеклист с останалите държави, за да може всички да работят по едни и същи стандарти. Преразгледахме и базата данни, с която разполагаме във връзка с подаването на сигнал за неизпълнение на правилата по отношение на държавните помощи. Ние имахме една база данни, но тя първоначално ни даваше възможност да направим такава оценка на положението. За 2014-2020 година подобрихме системата си, имаме база данни, в която се докладват всички нередности във връзка с държавните помощи, както и други проблеми. Има единна типология на грешките и тя се споделя не само от съответните генерални дирекции на комисията, но също и от ОЛАФ те също имат такава система за подаване на нередности, също и компетентните аудиторски органи, които трябва в годишния си доклад да опишат типа грешка. Смятаме, че това ще ни помогне да направим допълнителна оценка. Ежегодно ще споделяме информация информацията с Генерална дирекция конкуренция, да видим какъв е вида на грешките, за да можем да предприемем и целенасочени действия в случай, че е, засечем, че една и съща грешка се повтаря неколкократно. След малко ще дам думата на колегата си, който е от Генерална дирекция конкуренция. Но преди това, нека да отговоря на е, призива на докладчика във връзка с е, това, че а, не изпълняваме препоръка 4Б, която е свързана с по-големите проекти и инфраструктура, предприятия преди 2012 година. Както знаете, а това е обяснено в доклада от Сметната палата, през 2011 година Европейския съд постанови решение в едно дело във връзка с държавните помощи по отношение на проекти за инфраструктура. Съгласно това решение, това е област, която е доста неясна сива зона. Комисията даде някои индикации на държавите членки, че подобни проекти не подлежат на правилата за държавните помощи. Но след изяснението, което получихме от съда през 2011 година, ние от Европейската комисия информирахме държавите членки, че заради новата правна ситуация трябва да се направи оценка на тези големи проекти за инфраструктура, но това не се прави във всички случаи. И трябва след това да се докладва на Европейската комисия какъв тип държавна помощ ще се отпуска, ако е необходимо. Бяха прияти някои насоки в това отношение. Те бяха изпратени на всички компетентни органи. В тези насоки от 2012 година ние ясно постановяваме, че е необходимо да се направи оценка на държавните помощи за по-големи проекти за инфраструктура за периода след 2012 година. Разбира се, не можеше тези насоки да бъдат наложени с задна дата, на бенефициентите и държавите членки за проекти, които са разглеждани преди този период. Нуждаехме се от стабилна правна рамка. Тя е необходима както за държавите членки, така и за бенефициентите. Чрез тези насоки ние дадохме ясни насоки на държавите членки за начина по който да боравят с по-големите проекти, с по-малките такива, проекти за инфраструктура, след като Европейския съд постанови своето решение. Сега е трудно на края на програмния период да се върнем назад. Знаете, че програмния период приключва следващата седмица. Разглеждаме отново случаи на някои бенефициенти, но не смятаме, че това е необходимо, тъй като има малък риск да има някакви проблеми, нещо на което ще се спре колегата след малко. За периода 2014-2020 година подобрихме процедурите по приемане на мегапроекти. Искахме да гарантираме, че всяка държавна помощ ще бъде гарантирана от държавите членки и Европейската комисия, преди Европейската комисия да вземе решение за съответния проект. Процедурата е засилена за периода 2014-2020 година, като всички въпроси, свързани с държавните помощи, трябва да бъдат изяснени преди комисията да излезе с решение. Няма смисъл комисията да приеме някакъв мегапроект и след това да уведоми държавата членка или бенефициента, че проекта не отговаря на изискванията. Работихме също така в тясно сътрудничество с компетентните органи по одит, за да може да се засили техния капацитет. осигурихме обучение, единен чеклист, за който вече говорих. Помогнахме на компетентните власти по време на одита и се радваме, че Сметната палата говори за годишния доклад за контрола от 2015 година и казва, че има подобрения в извършваните одити от аудиторските власти. Значително подобрение в сравнение с предишните години. По-голямата част от аудиторските органи използват чек-листа, изпълняват изискванията по отношение на държавните помощи. Продължаваме да работим заедно с компетентните органи по одита. Имаме план за действие. Подобрихме сътрудничеството и координацията с Генерална дирекция конкуренция. Работим всички заедно, за да помогнем на държавите членки, така че те да работят в рамките на по-голяма яснота за държавните помощи. Je n'ai pas pu, ich konnte jetzt nicht hören, Господин Зебер, не казахте защо комисията до момента не е предприела коригиращи действия. Защо въобще е било необходимо Европейската сметната палата да излиза с препоръка едно? Моля да отговорите на този въпрос, преди да дам думата на колегата. Recommendation one uh, refers more to Първата препоръка е по-скоро за Генерална дирекция конкуренция. Колегата ще отговори. Госпожо председател, Сметната палата говори за корективни дейности на Генерална дирекция Регио по отношение на случаите, в които има не спазване на изискванията за държавните помощи. Сметната палата казва, че нивото ни на засичане на грешки е сходно на нивото на засичане на грешки на Сметната палата при извършването на проверка на декларациите за достоверност. Да, Европейската комисия е налагала финансови корекции е, по въпроси свързани с държавните помощи. Още нещо във връзка с мониторинга, който Генерална дирекция конкуренция извършва в е, държавите членки, ще чуете след малко. Благодаря, господин Зуко. Благодаря. Искам да се изкажа по трите препоръки, отхвърлени от комисията, но тъй като зададахте въпроса за корекциите, за грешките, установени в хода на наблюдението, ще кажа няколко думи по този въпрос. Вярно е, че всяка година извършваме наблюдение от гледна точка на Генерална дирекция конкуренция и е, нивото на грешки около 30%. Трябва обаче да сме наясно, че грешките не означава непременно несъвместима държавна помощ. Трябва да правим разлика между незаконни мерки, т.е. мерки в съответствие или не в съответствие с правилата, или пък е част от груповите освобождавания и несъответствие, което е по същество процента на грешки включва и относително голям брой процедурни грешки от страна на държавите членки, които не винаги водят до а, съществени грешки, като несъвместимо с правилата за държавна помощ. Има и грешки, които са от процедурен характер, т.е. правното основание не обхваща всички задължителни условия. На практика се оказва, че тези условия са били спазени. Ние предприемаме корективни действия под формата на промяна в правното основание държавите членки да предприемат мерки за в бъдеще. Това обаче не може да доведе до възстановяване на помощ, предоставена в миналото. Това е обяснява разликата между процента грешки и фактическото възстановяване. Имаме редица случаи, в които държавите членки след нашите констатации пристъпват към доброволно възстановяване, без да е необходимо комисията да започне процедура, с която да ги принуди. Сега по препоръките въпроса дали комисията трябва да разследва проекти, където е била предоставена помощ. E- решението за законност е свързано с въпроси, по които не е имало яснота дали е има инвестиции в инфраструктура, която попада в рамките на правилата за държавна помощ и дали това е било економическа дейност. И имаше въпрос, който беше решен от седа в такава ситуация би било разумно да се приложат тези правила за законност в бъдеще, без обаче да се е, прави анализ с задна дата. Нека да кажа това, което намекне господин Зебер. Не смятам, че проблемът е толкова сериозен. Комисията прие правила миналата година и там се проясни, че законността не, не се отнася към всяки инфраструктурен проект. Инфраструктура като пътища, водоснабдяване, мрежи за отпадни води, железопътни мрежи и излизат извън рамките на понятието правна помощ. Проекти, подкрепени в тази област, по всяка вероятност няма да бъдат обхванати от правилата за държавна помощ. Те се прилагат към инфраструктура за пристанища, летище, там където има повече конкуренция между мрежите и частно финансиране. В тази ситуация при ограничен обхват има се предоставена яснота и не смятаме, че от административна гледна точка е разумно да се предприемат действия с задна дата. Второ, задължението държавите членки да създадат регистър де минимис Държавната помощ е 200 хиляди за период от 2-3 хиляди. Държавите членки трябва да проверят дали общата сума на помощта, която една фирма е получила в рамките на 3 години, не превишава този прак. Смятаме обаче, че е разумно да предоставим държавите членки сами да решат как да изпълняват. Разбира се, Централният регистр е една възможност, но има и други възможности, като декларация от предприятията за да, е, за да има сигурност, че правилото е спазено. По принципа на субсидиарност не, няма, не е нужно да хармонизираме правилата и държавите членки могат да прилагат различни методи. На трето място централен регистр за заповеди за възстановяване там се прилага принципа Декенсдорф след решение на съда, според което комисията по принцип не може да разрешава помощ за фирма, която все още трябва да извъзстанови незаконна държавна помощ. Генерална дирекция конкуренция смятаме, че този принцип се прилага на национална основа. Държави членки, които не са възстановили помощ от една фирма, е, не може да се предоставя нова помощ на тази фирма. Това се прилага на национално ниво. Престои да и да изясним това и в прегледа на общи регламент за груповото освобождаване. Също така не смятаме, че общоевропейски регистр за фирмите би бил добра идея, тъй като това може да се предостави на държавите членки, които да осигурят спазване на това правило. Благодаря. Благодаря представителката на Олаф, госпожа Мария от Томас. Съжалявам, че обезобразих името ви. Благодаря, ще бъда кратка. Що се отнася до препоръка мерките, свързани с системата за управление на нередностите, искам да ви информирам, че вече сме изпълнили тази препоръка, както каза господин Себер, в тясно взаимодействие с тях. Имаме обща типология на държавната помощ в системата за управление на нередностите. Благодаря ви. Благодаря. Добре, е, че всички работят по въпроса. Господин Херикс, интересни становища чухме, включително и противоречащи си становища. Давам ви думата, за да вземете отношение. Извинявайте, господин Херикс. Благодаря, госпожо председател, уважаеми представители на комисията. Окей. Okay. Yeah. Nochmal. Danke für das ще започна от начало. Благодаря, че ми дадохте думата. По препоръка 4Б става дума за проекти, които са били одобрени още преди 2012 година и за изискването те да бъдат проверени след това. Комисията за периода 2007-2012 година е издала разрешение за 44 проекта. Нямам конкретни статистически данни. Използвах специалния доклад за морския транспорт. Между 2007 и 2011 година е имало уведомления само по 4 проекта. С други думи, има явно латентна цифра. Има проекти, по които не знаем какво става. Вероятно е да е имало тежки нарушения, които да са навредили сериозно на финансовите интереси на Европейския съюз. Или можем да си затворим очите пред това, или можем да се опитаме да извършим последваща проверка. Като цяло, трябва да кажа, че разбирам аргументите на комисията, но те не отговарят изцяло на истината. Работя вече отдавна по държавните помощи. Има и други съдебни решения, които сме цитирали на страница 38 в доклада си. В тези решения е постановено, че ако с инфраструктурата е свързана стопанска дейност, то са приложими разпоредбите за държавната помощ. Освен това, както посочваме в доклада си, комисията по собствена инициатива е квалифицирала като държавни помощи редица случаи на финансиране по подобни инфраструктурни проекти. Затова, според нас, би било легитимно да се изиска разяснение, да се направи проверка още преди приключването. По въпроса за съвместимостта, това, което каза представителят на Генерална дирекция конкуренция – да, вярно е, че не всяка грешка е повод за финансови корекции, за възстановяване на средствата. На страница 34 в таблица сме изложили онези случаи, по които има проблеми. В последната колонка на таблицата са изложени онези случаи, в които има проблеми с съвместимостта с разпоредбите за вътрешния пазар. Имало е случай на такава несъвместимост до 2012 година. Това гласят констатациите на комисията. Имало е и финансови корекции от страна на Генерална дирекция конкуренция. По трите случая, за които говори представителя на Генерална дирекция конкуренция, вече упоменах съдебното решение Лайпци Хале. В миналото са били използвани и други подходи. По въпроса за помощта de minimis, говорихте за правна сигурност в случая. Аз също бих говорил за правна сигурност. Трябва да има база данни, в която може да се направи проверка и която да ни даде ясна представа. Мога да ви цитирам случая в Португалия. Една подобна база данни също води до правна сигурност – трябва да видим дали се надхвърля лимита от 200 000 евро за последните три години. Трябва да се вземе предвид в случая съотношението разходи-ползи. Следва да насърчаваме държавите членки да предприемат действия за създаването на такъв общ регистр. Последен коментар за така наречения принцип от Дегендорф. Не би следвало да се предоставят нови държавни помощи, ако спрямо едно дружество има искания за възстановяване на изплатените суми. Това е легитимно, ако се прилага към определена държава членка, но към момента дружествата са обвързани помежду си в цяла Европа. Много ще е трудно в такъв случай да си създадем точна представа. За това трябва да има и общо европейска база данни. Така ще има повече правна сигурност. Ще можем да сме сигурни, че не се предоставя финансиране на дружества, спрямо които е предявено искане за възстановяване на средствата. Благодаря, господин Салафранк. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, Сметната палата и представителите на Европейската комисия за участието им в този много интересен дебат. Има някои основни принципи, които лежат в основата на Европейския съюз и свободната конкуренция в основата на общия пазар – Отбелязахме 60-та годишнина от договор, с който се създаде този общ пазар. И това беше е, по този начин осигурихме балансиран растеж за Европейския съюз. Две трети от бюджета е свързан с политиката за сближаване – ще започна с коментарите на Сметната палата. За този период са били предоставени 5 милиарда под формата на държавна помощ. 137 са свързани с кохезионната политика. Очевидно е, че независимо от дебата, който водим, 327 милиарда са свързани с други политики на Съюза. Госпожо председател, не мога да не се питам дали не би било разумно в нашата парламентарна комисия да обсъдим и тази цифра, защото е много интересна сумата на държавна помощ, свързана с други проекти, които нямат общо с кохезионната политика. По конкретния доклад искам да спомена два въпроса. Първо, към комисията. Каква е разликата между греш, допуснатите грешки и е, с, с, с помощта, която са възстановили? Защото в зависимост от цифрата това ще говори за ефективност или неефективност по отношение на държавната помощ. Както се каза в началото, те не са незаконни по дефиниция. Те или съответстват, или не съответстват на целите заложени в договорите. Затова бих искал да попитам Сметната палата или представителите на комисията каква е разликата в абсолютно изражение между грешките в кохезионната политика по кохезионната политика и нивата на възстановяване. Второ, комисията се съгласи с препоръките на Сметната палата. Съгласи се и докладчика. Имаме нужда от по-добра координация не само с държавите членки, но и с различните генерални дирекции на комисията. И разбира се, по-добра координация между държавите членки. И накрая, госпожо председател, Прочетах работния документ на палатата много внимателно. Притеснен съм от това, че пет държави членки не са постигнали нивата екс-анте, що се отнася до предоставяне на плановете за държавна помощ на комисията. Тези планове трябва да бъдат квалифицирани като съвместими или не от комисията. И всъщност в плана за действие установяваме, че има държави членки, които не спазват изискванията за предварителност или за ексанте. Много е важно този въпрос да бъде изчистен. Много уместен въпрос. Господин Зебер, имате думата заедно с колегите си за отговор. Yes, thank you. Благодаря. Що се отнася сумите на финансови корекции за кохезионната политика, съдът се позобава на корекциите за пет случая за пет държави членки от общо 18 случаи палатата говори за 36,8 милиона възстановени от държавите членки, но само за онези случаи, в които има пряка връзка между сумата и конкретния въпрос. Тоест, може да стане дума за различни аспекти, в това число държавна помощ. Следователно, Сметната палата не може да идентифицира точно сумата за финансова корекция за държавна помощ. Много е важно това, че комисията следи всеки случай, който е бил споменат в доклада на Сметната палата и Сметната палата очевидно се позовава на тези факти. Те казват, че нивото на финансови корекции са свързани с установяване на грешките от страна на Сметната палата и комисията. Когато Сметната палата казва, че е един проект е свързан с сериозни нередности за държавна помощ. Следващата стъпка е да се направи оценка дали има нужда от уведомление. Дори ако има уведомление от страна на държавата членка, Генерална дирекция конкуренция може в последствие да прецени, че по предоставената помощ съответства с договорите т.е. няма автоматична връзка между определен процент грешки и определена сума, която трябва да се възстанови от комисията. Има различен вид грешки. Понякога става дума за конкретен бонус за МСП когато има незаконна държавна помощ, възстановяваме помощите от бенефициентите. Що се отнася до пете държави членки, за които не са били на лице всички мерки по изискванията ексанте, ние имаме различни планове за действие за условията ексанте. За тях държави членки са предвидени планове за действие. Част от мерките са били предприяти при приемането на споразумението за сътрудничество или партньорство ние сме предприели план за действие за всяка държава членка. Ние следим тяхното изпълнение и, както знаете, напълно сме съгласни с препоръките на Сметната палата, че комисията ще трябва да вземе решение когато получим информация през юни 2017 година за състоянието на изпълнение на плана за действие за условията ексанте. Комисията е твърдо решена да налага временно преустановяване в случаите, в които тези е, условия ексанте не са били спазени в е, момента на а, е, отчета. Ама не чухме имената на държавите членки. Кои са те? Те са цитирани в плана за действие на комисията. Благодаря на Сметната палата е, за това, че осигури информирано за плана за действие на комисията. Пете държави членки, доколкото знам, са Италия, Румъния, Чешката република, Хрватска и Словакия. Доколкото разбирам, за Чешката република вече сме получили отговори за 2016 година за, спаз, за предприемането на действия в изпълнение на плана за действие. Не разполагам с актуална информация за останалите 4 държави, но можем да предоставим информация в писмен вид на вашата парламентарна комисия. Генерална дирекция конкуренция има ли какво да добави? Няма други желащи да се изкажат. Докладчикът господина ли? Благодаря, госпожо председател. Благодаря за допълнителната информация, предоставена от Европейската сметна палата и от Европейската комисия. Благодаря и на колегите за тяхното участие, които се изказаха по много важни въпроси. Координацията между държавите, членки Европейската комисия и също така и между структурите на Европейската комисия. Е, тези условия ексанте е, са много важен въпрос, който трябва да бъде изяснен. Е, готов съм да изслушам предложения от колегите. Те ще бъдат включени в окончателния вариант на доклада. Благодаря ви. Приключихме разискванията по тази точка. Благодаря на Сметната палата, на комисията и на ОЛАВ за предоставената информация. Скоро ще трябва основно да включим тази тема в дневния си интерес, тъй като въпросът за финансовите интереси на Европейския съюз и опазването им при предоставянето на държавни помощи не могат да ни оставят безразлични, като се има предвид размерът на държавните помощи. Приключихме по тази точка. Връщаме се на точка 7 от дневния ред. Бюджетен контрол върху финансирането на НПО от бюджета на Европейския съюз. Докладчик е Маркус Пипер. Става дума за доклад по собствена инициатива. Давам думата на господин Пипер, за да ни представи доклада си. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и че проявихте такава гъвкавост. Става дума за финансирането на независими от правителства организации. Искахме да намерим отговор на въпроса доколко неправителствените организации се финансират от бюджета на Европейския съюз и какви конкретни действия предприемат с тези средства. Трябва да кажа, че е почти невъзможно човек да си набави надежни статистически данни по въпроса. Благодаря на комисията, която направи всичко възможно, за да ни предостави такива но дори и един прост въпрос като този, кои са петте основни най-големи НПО, които не са обект на задължения по принципа за прозрачност за крайните бенефициенти, който се прилага и към структурните фондове и фондовете за ОСП не може да намери своя отговор. Не можахме да си отговорим на този въпрос. Това показва, че има голям проблем с набавянето на надежни статистически данни. Решихме този проблем, като възложихме проучване, в рамките на което бяха анализирани вторични източници на информация. Резултатите от този анализ са обобщени в доклада. Факт е, че се предоставя финансиране в немалък размер. Имаме статистически данни за 2010 година. Тогава са били предоставени около милиард и половина евро. Почти 70% от тази сума са били предоставени на 273 независими НПО. Това означава, че всяка една от тези организации е получила по около милион и половина. Нещо, което е повод за загриженост. Има хиляди НПО на територията на Европейския съюз, но много малък брой такива организации получават европейско финансиране в такъв голям размер. Това бе всичко за наличността на информация и статистически данни. Сега няколко думи по доклада, по неговото съдържание. Признаваме, че неправителствените организации със седалище тук в Брюксел са изключително полезни в рамките на вземането на политически решения, тъй като ни предоставят информация, която не можем да получим от други източници. Смятаме, че наред с финансирането по линия на частни дарения, тези организации трябва да получават и публични средства. Но с това е свързан и проблем. В доклада констатираме, че използването на средства на европейските данакоплаци за финансирането на подобни организации не се извършва в условията на пълна прозрачност. Няма пълна информация за това финансиране. Това е една от критичните бележки, съдържащи се в доклада. Друга критична бележка. В все по-голяма степен неправителствените организации получават финансиране за някакви дейности, въпреки че все по-често излагат факти, неотговарящи на истината. Дори бих казал, че съзнателно разпространяват неотговарящи на истината новини като тази тяхна дейност се финансира с публични средства. Не е допустимо това, според мен. Сериозен и принципен проблем е също така и фактът, че нивото на изпълнителна власт в Европейския съюз и по-точно комисията предоставя подкрепа на НПО, консултирайки ги за това как най- ефикасно да лобират на ниво Европейски парламент в рамките на законодателния процес. За целта целенасочено се договарят цели, провеждат се обучителни семинари. Като демократ си задавам въпроса как е възможно нивото на изпълнителна власт да организира обучителни семинари за лобистите, на които се обсъжда това как най-ефикасно да лобират тук в Европейския парламент. Не съм специалист по конституционно право, но си задавам простичкия въпрос дали това изобщо е в съзвучие с основните принципи и ценности на Европейския съюз. Може би проблемът не е чак толкова сериозен, колкото ми се струва на мен, но мисля, че трябва да проучим допълнително въпроса. В доклада се съдържат и няколко конкретни изисквания за прозрачността. Според нас няма еднозначен, ясен метод за категоризиране на неправителствените организации. Всеки генерален директор в комисията прилага своя собствена система, което много затруднява проверката на процеса на финансиране. Много по-лесна би била тази проверка, ако имаше еднородна система за категоризиране на НПО. Излизаме с няколко конкретни предложения за повече прозрачност, като например неправителствените организации, получаващи финансиране, в случай, че получават повече от 10% от средствата си от бюджета на Европейския съюз, да посочват това ясно в годишните си доклади и тези доклади да се публикуват на страниците им в интернет. Неправителствените организации трябва да предоставят много по-прозрачна информация, включително и за възнагражденията, които изплащат на служителите си. Освен това, НПО, получаващи публични средства и поддържащи контакти с лобисти и политици, трябва да предоставят информация за това. Предлагаме, освен това, на доброволен принцип въвеждането на маркировка за качество онези организации, които използват тази маркировка, следва да са и обект на не толкова строги изисквания за контрол и проверки. Предлагаме също така и система за регистрирането онлайн на потенциални бенефициенти. Генерална дирекция съседство и преговори за присъединяване, както и Генерална дирекция сътрудничество за развитие, вече прилага тази система. Нейният обхват може да бъде разширен. Освен това, трябва да знаем какви връзки има на хоризонтално ниво – трябва да знаем какво се случва с финансирането и то не само с финансирането на пете най-големи НПО. Трябва да знаем и кои НПО получават финансиране по-нататък по веригата. Мисля, че трябва да има прозрачност по отношение на това финансиране какъвто е случаят и с всички останали програми за финансиране от бюджета на Европейския съюз. Дължим това на европейските дънакоплатци. Предлагаме и въвеждането на единна система, на единен модел за извършване на проверките. Не бива отделните генерални дирекции да имат право на осмотрение. Трябва да има също така и прозрачност по отношение на окончателния бенефициент. Тоест в рамките на всеки един проект трябва да може да се каже каже, че финансирането действително е достигнало до окончателния бенефициент. Подхождаме по този начин по отношение на всички други финансирани от Европейския съюз проекти, благодарение на взаимодействието между държавите членки и комисията. Разочаровани сме малко от това, че Европейската сметна палата до момента не е анализирала подробно въпроса бихме искали Сметната палата да вземе отношение по всички констатирани в нашия доклад проблеми, като излезе със специален доклад. Жалко е също така, че Олаф до момента също не е предоставил информация за финансови нарушения от страна на отделни, финансирани от Европейския съюз НПО. Съжаляваме, че Олаф не е получил такава информация от Европейската комисия, всъщност. В заключение мога да кажа, че НПО внася ценен принос, най-вече към вземането на решения на политическо ниво в Европейския парламент. Тяхната дейност обаче трябва да се извършва в условия на прозрачност. Когато е гарантирана прозрачност, когато тези организации работят с факти, отговарящи на истината, а не с полуистини, то тогава те ще заслужат и подкрепата на Европейския парламент. Благодаря, колегата Штас we waren met z'n, uh, met z'n allen aanwezig. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал най-напред да кажа следното. Проведохме изслушване по темата Имаше голямо участие и заключението, до което стигнах след изслушването, беше, че всички присъстващи, включително и представителите на Европейската комисия, смятаха, че има проблеми, свързани с неправителствените организации. Като цяло съм съгласен с господин Пипър, но за съжаление тук той възприема прекалено отрицателен подход към неправителствените организации, въпреки че твърди, че те е, вършат чудесна работа. И това е подчертано двукратно. Казва се, че те играят важна роля в обществото, но въпреки това в доклада тонът е по-скоро отрицателен. Господин Пипър, смятам, че в доклада си а, така с неуважение се отнасяте към неправителствените организации. Тона на доклада идва да подскаже, че има много проблеми, специфични такива за НПО, но никъде в доклада ви не виждаме доказателство за вашите аргументи. В текста, който ни представяте, не открих такива доказателства. Не чух такива и по време на двучасовото изслушване, което проведохме и на което, както вече казах, имаше голяма посещаемост. Изключително важна е прозрачността, отвореността за малките и средни предприятия и за неправителствените организации. И всичко това бе казано и от НПО по време на изслушването. Но да не забравяме принципа за недискриминация. Не може да гледаме на НПО по различен начин. Към тях трябва да прилагаме същото отношение, както и към всички останали участници. Това, което казвате, е сходно с това, което чуваме и от а, другаде, а именно, че а, всичко, което правим, само ще увеличи административното бреме. Вашето предложение допълнително влушава положението. НПО знаят как да боравят с европейските средства и с държавните такива. Има доста неясни моменти в доклада ви, например параграф 6. Не е много ясно какво точно искате да кажете тук. извеждате напред някои твърдения, но ми се иска да разбера на какви факти почиват те. Защо смятате, че НПО действат по този начин? Параграф 6, 7, извинете, е насочен към Европейската комисия. Наистина не разбирам какъв проблем се опитвате да посочите тук. Отчетност, прозрачност. Всяко подобрение в това отношение е добре дошло. И както аз, така и другите членове на нашата група ще ви подкрепят. Параграф 12. Не смятам, че НПО са по-лоши от останалите организации, като че ли в параграф 12 се посочва, че има конкретен проблем с НПО. Проблем свързан с тяхната отчетност. Същото се отнася и до параграф 25. По-голямата част от средствата, които се разходват от неправителствените организации, са средства, които се използват за изпълнението на европейските политики. Много често става въпрос за изпълнението на политиката за развитие, което означава, че голяма част от средствата, които се отпускат на НПО, не се използват за да променят курса на политиката. Ако финансирането, средствата, които се отпускат на НПО, се използват е, за развитите държави, тогава защо трябва да прилагаме тези критерии? Параграф 34 е напълно неприемлив за мен. Тук вие твърдите, че НПО участват в някакви измамни схеми и не давате никакви доказателства. Смятам, че тези параграфи задават един изключително отрицателен тон. Основният проблем тук, господин Пипър, и с това бих искал да отправя въпрос към вас, е какво влиза в определението на НПО. Какво се има предвид под НПО? Това беше и спорния въпрос по време на изслушването. Всички се съгласихме, че се нуждаем от по-добро управление. Когато говорите за неправителствени организации, вие говорите и за професионални такива, като например Бизнес Юрап. Тук се включват и фундации, организации, които се опитват да окажат влияние върху политиката – или да говорите само за НПО, които са с нестопанска цел? Или може би говорите за някакви консултантски организации? Или пък организации, които предоставят услуги? Определението на НПО обхваща много аспекти. За да бъде доклада ви добър, може би е добре политическите групи да излязат с единно мнение за какво точно говорим. Какво влагаме в термина НПО. В първия параграф говорите за ролята на НПО в процеса на вземане на политически решения. Но не е много ясно какво се има предвид тук. А това означава, че и целият доклад е доста небалансиран. Ще внесем изменения и ще поддържаме връзка с вас, за да разсеем някои от тези недоразумения. Господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Колегата ми, който е докладчик в Сянка, ме помоли да представя неговите коментари по доклада. Колегата признава, че доклада е доста подробен, но има и някои критики, които ще възприемат формата на предложения за изменения, за да се изяснят някои спорни моменти. Първо, докладчикът трябва да се основава на надежни данни. Някои от източниците на аргументите в текста са а, доста подлежащи на предубеждения. Ето защо колегата би искал да получи повече информация за източниците на тази информация. На следващо място. Принципа на пропорционалност и отражението му в проекто доклада. Има много искания към Европейската комисия и към неправителствените организации, искания, които са изключително нереалистични и непропорционални, имайки предвид риска. Те включват в себе си и голяма административна тежест. Те са изключително скъпи и нереализируеми на практика. Отнасят се и до ключови аспекти, в които се е необходимо да бъдат направени подобрения. Докладчика в Сянка желая да бъде разбран правилно. Можем да бъдем амбициозни, да искаме допълнителни подобрения, но все пак трябва да продължаваме да сме стъпили здраво на земята. Не трябва да се стига до възпиране на работата на НПО. Ето защо е необходимо да се отдели по-голямо внимание на системата, а не толкова на НПО. Настоящата система за грантове е прекалено тежка, навече за малките НПО. Има и някои безпокойства с някои от параграфите. Така, например, параграф 5 и преразпределението на средствата в рамките на асоциациите. Докладчика в Сянка смята, че в някои случаи е логично за така, нарича, за така нареченото НПО майка да разпределя средствата, но само ако има проверки за системата, която се предлага и ако се предвижда възможност за възлагане на подизпълнители. Важно е да има ефективно разработване на проектите и разходване на средствата. Параграф 6. Чухме някои коментари вече по него. Докладчика в сянка обаче желая да подчертая, че не е ясно дали докладчикът в параграф 6 предлага той да се прилага само за НПО или за всички бенефициенти на европейски средства. Ако става въпрос за първото, то това е дискриминация спрямо НПО. Ако става въпрос за второто, то ще се стигне до прекомерно административно бреме. По мнение на докладчика в Сянка сме прекомерно амбициозни. В параграф 7 се правят твърдения за Европейската комисия, но не е ясно на какви основания почиват тези твърдения, така че се нуждаем от допълнителна информация. По отношение на частта за прозрачността, подкрепяме идеята за силен регистр. Подкрепяме идеята за задължителна регистрация на всички бенефициенти на грантове. Разбира се, трябва да се извършва проверка редовно от страна на Европейската комисия. А относно рекламата на подкрепата от Европейския съюз, важно е тя да стигне и до НПО. Докладчика в Сянка би искал допълнителна информация от докладчика относно предложението за прозрачността – всички сме съгласни, че трябва да се увеличи прозрачността при финансирането с европейски средства, но определено този принцип трябва да се прилага към всички бенефициенти, а не само към НПО. Същото се отнася и за частта за контрола и мониторинга. Приканваме призива ви за подобрение в това отношение, но докладчика в сянка не разбира защо се налага такова допълнително бреме на НПО. Докладчика в Сянка смята, че е, несъответствието на данните в рамките на системата на Европейската комисия е доста обезпокояващо. Метода, който се използва в различните генерални дирекции на Европейската комисия е различен – което накърнява прозрачността. Трябва да има хармонизирани правила за всички европейски грантове. Европейската комисия трябва да осигури обучение на НПО относно прилаганите правила. Докладчика в сянка би искал докладчика да изясни също така дали в параграф 8 той подкрепя идеята за обучение и финансово регулиране. Ако това е така, би било добре е да се перифразира този параграф, за да стане той по-ясен. Това са основните безпокойства, които искахме да споделим с вас. Благодаря. Благодаря, господин Пирински. Само за няколко минути е, замествам госпожа председателката. Аз съм също изписка на ораторите. Аз имам три въпроса. Не можах да участвам в работната среща, но имам три простички въпроса, които ми хрумнаха, докато ви слушах. Нещо сходно с казаното от Барт. Казахте, че е трудно да се намери информация. И аз също бих искала да попитам какви са вашите източници. Общо достъпни такива, на какви факти се базирате, не разбирам какви източници сте използвали при изготвянето на проекто доклада. Вторият ми въпрос е сходен на въпроса на господин Стайер за определението на НПО. Както вие казахте, във вашия доклад НПО се свързват с лобистите, и, но не всички НПО са лобисти, не всички лобисти са НПО. В комисията по заетост аз работя много с представители на индустрията, на бизнеса или пък с представители на синдикатите. Някои от тях, разбира се, защитават бизнес интересите и се занимават по един или друг начин с бизнес, така че те а, имат известна стопанска цел. Та какъв тип НПО визирате тук? Какво разграничение правите? Третият ми и последен въпрос е следният. Упоменавате Олаф в доклада си. Бих искала да попитам дали в момента тече някакво разследване във връзка с НПО. Знаете ли, и в миналото да имало такива разследвания на неправителствени организации, би било интересно да чуем, тъй като тук се споменава ОЛАФ. Nächster auf der Господин Салафранк. Благодаря, госпожо председател. До голяма степен аз споделям анализа на господин Пипер. Това не е изненадващо. В точка първа на проекта той подчертава значението на НПО при изпълнението на политиките на общността. Тук съм съгласен. Участвах е, в е, дебата за финансирането на НПО. И това означава, че имах възможност да анализирам някои от повдигнатите въпроси. Тук се, в доклада се цитира една цифра 1,5 е, милиарда. Господин Стайс Наскоро нашата комисия прие доклада Де Йонг. Без, в доклада Де Йонг се призовават парламента и депутатите да изяснят някои въпроси и не би трябвало да проявяваме дискриминация спрямо НПО. Ние говорихме за доклада за държавна помощ във връзка с държавните с кохезионната политика и е нормално да изискваме държавите членки да спазват изискванията. А, говори се за трудността да се намери да се намерят надежни а, данни за дейностите на Европейския съюз. Тази политика се характеризира с а, непоследователност. Аз а, държа на максимална прозрачност, на проверки, и не искам да се разпростирам повече, госпожо председател. Докладчикът мисля, че ще отговори на всички въпроси, но имам един въпрос към представителите на Европейската комисия. Чухме за необходимостта от повече подробности. Какви проверки се правят? за финансирането на НПО, на какви отклонения сте се натъкнали. Преди малко говорихме а, за 300 милиарда за държавна помощ. Какви отклонения има в областта на финансирането на НПО? Какви суми сте успели да възстановите? И какви механизми за проверка сте прилагали е, за да е, стигнете до тези цифри, които ни представяте. Проверката на това финансиране е изключително важна, затова имаме нужда от е, надежни данни. Искам да повторя загрижеността на докладчика за това, че е трудно да се намерят надежни данни за финансирането на НПО. А както каза докладчика, тези данни са от жизнено значение, ако искаме да постигнем целите, които Съюзът си поставя. Господин Пипер обосновано казва, че трябва да има последователност между финансирането на НПО и принципите. Би било налудничаво чрез общността да финансираме политики, които са несъвместими с целите на Европейския съюз поради отсъствието на методи за проверка и контрол. Би било глупаво да финансираме онова, което не противореч, което не съответства на целите на Съюза. А, господин Али има думата, заповядайте. Извинявайте, колегата Такова, който е докладчик Сянка, ме помоли да се изкажа от негово име. Първо той благодари на докладчика. Господин Такова смята, че е много важно, когато говорим за финансиране на ЕПО, да обръщаме внимание не само на критериите за разпределение на средствата, а за целите, за които се използва финансирането. Господин Такола говори за възможността да се отхвърли финансиране тогава, когато политиката на дадено НПО противоречи на основни цели, като демокрация и права на човека. Освен това, трябва да се извършва проверка като важно условие за предоставяне на средства. Когато говорим за финансиране, трябва да се избягва за ненужна административна тежест – Не бива да се допуска бюрокрация за малките НПО. Малките НПО трябва да се взимат предвид, когато говорим за нови правила за прозрачност, тъй като те най-много страдат от административната тежест. Той подкрепя идеята, че критериите за всички организации трябва да бъдат едни и същи. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на уважаемите депутати. От името на Европейската комисия искам да изразя благодарност за доклада и за разговорите, които водихме с докладчика, както и с консултантите, които участваха при събирането на информацията. Напълно споделяме с вас идеята, че НПО са изключително важни за изпълнението на политиката на ЕС. Те не са единствените субекти и играят, но играят много важна роля която не можем да пренебрегваме. Ето защо сме склонни да се съгласим с някои от коментарите, направени днес тук. Имаме впечатлението, че, тези, че този доклад е, е съдържа един малко отрицателен тон е, към неправителствените организации и ролята им в изпълнението на политиката на ЕСА. Изненадани сме от някои препоръки. Е, за мерки, които трябва да се предприемат. Без съмнение, комисията следва да работи по подобряване на прозрачността. Системата за контрол, разработена по препоръка на парламента, се усъвършенства. Има още какво да се направи. Нека да се спра на някои от въпросите, споменати в доклада и повдигнати от някои от вас в хода на дискусията. Първо въпроси, свързани с отчетност и контрол върху средствата, предоставени от Европейския съюз. Както беше казано, НПО са много важна страна, но те са малцинство от всички субекти, с които работим, всички заинтересовани лица. Имайки предвид обратната връзка от участието на тези НПО, комисията не счита, че тази група заинтересовани лица би трябвало да бъде третирана по различен начин. И ако вземем предвид някои от препоръките в доклада и да приложим по-стриктен подход, трябва да кажем, че системата за контрол е доста стриктна, със съответна система за анализ на риска. Разполагаме с правни инструменти за усъвършенстване на изпълнението. Особено тогава, когато има нередности, е, извършва се контрол и при необходимост се прилагат корективни мерки не само към НПО, към всички заинтересовани лица. Някои от предложенията в доклада са според нас могат да доведат до, до осложняване на ситуацията, като връзки с мрежи. Да, и понякога те трябва да работят в мрежи, но за да, по, за да им бъдат а, възстановени разходите, а, това трябва да фигурира в предложението. Ако това не е предварително договорено, от комисията няма да се възстановят средствата. Това е част от условията Аксанте. Европейската комисия в предложението иска да се обръща по-малко внимание на документацията и повече внимание на постигнатите цели и резултати. И някои от препоръките в доклада няма да спомогнат за постигането на тази цел. Друга важен въпрос е свързан с хармонизацията на правилата и централизирано управление за предоставяне на безвъзмезни средства. Да, прави сте, че имаме нужда от повече хармонизация, защото конкретните програми са различни. Заинтересованите лица, участващи в различни програми, често се поставят в ситуация, в която не винаги разбират разликата. Това е свързано с конкретните правила. Финансовият регламент е, осигурява една обща рамка и се стреми към хармонизация на правилата, прозрачност и контрол. Като, например, имаме правила за всички правила ексанте, за обява с покана за участие, е, периоди за водене на документация всичко това фигурира в финансовия регламент. Смятаме обаче, че по-добрата хармонизация ще доведе до повече прозрачност, като имаме електронно управление. Работим по този въпрос, работим по е, един е, електронен е, център, за да се събира информация за бенефициентите, изпълненията, изпълнителите по обществени поръчки и инструменти, по които имаме договорено с бенефициентите. Да, както се казва в доклада, има какво да се усъвършенства и вървим към цифровизация на управлението на договорите с което ще можем да ви предоставяме по-добри данни и накрая много важен е въпрос за видимостта на финансирането. Комисията е малко изненадана от някои от оценките в доклада, защото видимостта на финансирането, получено от НПО и другите заинтересовани лица, е задължение. То е заложено в поканата за участие. Така че всичко това е ясно включено в разпоредбите, на, в клазите на подписаните договори с бенефициентите. НПО трябва да да представят факта, да публикуват факта, че проектът им е с подкрепата на Европейския съюз. В противен случай комисията може да предприеме корективни мерки. Някои от вас повдигнаха въпроса за дефиницията на НПО. Дебат, който се води от много отдавна в парламента. Въпрос, по който и ние размишляваме в комисията, в Европейския парламент има няколко проучвания, които показват, че това може да даде обратни резултати, защото нормативната база в 28-те е, държави членки е толкова различна, че не можем да постигнем това. За момента не това е целта. Комисията защото след вашето искане преди повече от 5 години се опита в счетоводната система да отрази, да заложи разликата между организации с идеална и стопанска цел. Както някои от вас обаче справедливо споменаха, не всички организации с идеална цел са НПО. Опитваме се да постигнем напредък, но за момента не може да има обща дефиниция. Сега, в заключение, системата FTS, с която събираме максимално количество данни и всички данни, необходими по финансовия регламент, работим по този въпрос – много от предложенията са от парламента. Надяваме се е, с цифровизацията на управлението на европейския бюджет ще можем да ви предоставим е, по-точна информация. Благодаря председателката. Накрая господин Пипър има думата. Благодаря, госпожо председател по казаното от комисията. Мисля, че има някои недоразумения. Или не тълкувате правилно доклада, или съзнателно не желаете да го разберете. В нито една част от текста не твърдя, че НПО извършват измами. Призовавам единствено и само за повече прозрачност. Комисията заяви, че всички финансирани от Съюза НПО са задължени да докажат за какво са били използвани средствата. Възможно е това да е така, но няма никаква прозрачност. Ние, членовете на Европейския парламент, нямаме никаква представа за това какви цели сте договорили вие с въпросните НПО и на къде всъщност поемат паричните потоци. Жалко е, че комисията не осъзнава в какво се състои проблема. Още в училище аз съм учил разделението на властите – законодателна, изпълнителна и съдебна. В случая нивото на изпълнителната власт провежда обучителни семинари, в които участват НПО семинари, посветени на темата възможно най-ефикасно лобиране. За мен като член на Европейския парламент това е немислимо. Съгласен съм с представителката на комисията за това, че изискването за пълна прозрачност би довело до прекомерна бюрократична тежест, но вече действащите изисквания за отчитане трябва да бъдат спазвани. Така трети страни, външни лица ще имат възможност да си създадат представа. Мисля, че едно такова искане е легитимно. Представителката на комисията говори за системата за финансова прозрачност. Трябва да продължи работата по тази система. Системата за упражняване на контрол, за извършване на проверки трябва да е уеднаквена. Така бихме постигнали вече много голям напредък. Показаното от колегите по въпроса за данните – още в изложението на мотивите по доклада заявявам, че не са налични надежни данни. Това установи един външен експерт, на когато възложихме проучване. Той се обърна към Европейската комисия, но тя самата не можа да му предостави надежни данни. В рамките на Хоризонт 2020 на структурните фондове получателите на финансиране трябва да бъдат е, оповестени от държавите членки. Крайните бенефициенти трябва да бъдат оповестени. Има някои изключения от това правило, например в областта на помощта за развитие. И по отношение на НПО искаме да се публикува списък с най-крупните крайни бенефициенти. Нищо повече и нищо по-малко. Но с това свое искане продължаваме да се въртим в кръг. Не съм съгласен, Мартина, с цифрите, които цитирахте в началото. Мисля, че комисията трябва да прояви повече добра воля, трябва да прояви повече добра воля за предоставянето на повече статистически данни. В доклада не си поставям амбициозната цел да се подлагат на проверка всички неправителствени организации. Визирам само нези, които получават европейско финансиране. Уместно е да се изисква повече прозрачност по отношение на тези организации, да се следи по-строго за това какво предприема комисията ситуацията от политическа и стратегическа гледна точка, за да използва след средствата така, както тя смята за целесообразно. Повтарям, така, както тя смята за целесообразно. Но къде в този процес на контрол се намесва Европейският парламент? Можем ли да упражняваме контрол върху лобистки организации, които доказано разпространяват неверни факти? Немалко лобистки организации работят и против европейските институции, Подкопава ценностите на Европейския съюз и това е факт. Би трябвало в такъв случай да се запитаме дали следва безвъзмезно да финансираме противника си. Трябва да осъзнаем в какво се състои проблема. Трябва да го осъзнаят всички заинтересовани страни Барт каза, че в ред области прекалено сме усложнили структурите. Да, вярно е. Може би сме предложили прекалено амбициозни цели, но не знаехме какво друго да направим. Би могло да поупростим някои от предложенията в доклада. Можем да го направим заедно. Колегата Салафранка също аргументира подобно. По въпроса за определението на НПО. Ако питате мен, не ни е необходимо такова определение, но когато става дума за подотчетността на НПО, трябва да прилагаме към всички такива организации едни и същи критерии. Благодаря ви, и с удоволствие ще продължа работа с вас. Председателката благодаря. С това приключихме заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Сега предстои съвместно заседание с Комисията по бюджети, посветено на финансовия регламент. Ще проведем изслушване с участието на Европейската инвестиционна банка и други публични банкови институции посветено на измененията, които предлага комисията в финансовия регламент. Може би сега трябва да дадем възможност на всички наши гости да влязат в залата.